Мадам ла президент! Председателя. Bien, merci, chers collègues. Nous allons, euh, Благодаря, уважаеми колеги. Ще започнем а, сесията за гласуване. В началото бих желала а, да. Моля, седнете, уважаеми колеги. А, има молба за изказване от госпожа Варкони. Една минута микрофон. Искам да кажа нещо по член 86. Европа не може да стои с кръстени ръце пред решението на Индия, която отхвърля молбата италианските моряци да се върнат президента Баросо и госпожа Аштън се замесиха. Сега ние настояваме сегашния председател госпожа Могерини да се, заме, да се намесят, за да може да бъдат освободени италианските моряци. Господе, господин Башир, имате 30 секунди. Също така по процедура на а, въпрос. Искам да привлека вниманието е, на събранието на Бешавар. Е, повече от 500 души са в засада, 124 деца е, са загинали, 200 са ранени. Това е борба срещу екстремистите. Ние трябва да защитим не само тази нация, но и всички нации. Ние трябва да изпратим послание на съчувствие на тази нация. Ние трябва да бъдем партньор партньори в борбата срещу екстремистите, срещу талибаните. Това е една огромна и дълбока трагедия. Ние трябва да изпратим послание и да помогнем на тази нация да се бори срещу екстремистите. Благодаря. Последно, последно изказване по процедурен въпрос. Госпожа Макинли. Микрофон, ако обичате. Уважаема госпожо председател, от името на италианските депутати от групата ГУЕ бих желала да се изкажа по нещо много важно, което се случи на 15 декември. Един известен е, италиански журналист, бивш евродепутат Джулието Кейза, беше арестуван в Талин, в Естония непосредствено преди да отиде на конференция, на която е бил поканен, беше освободен, след това беше изпратен в Италия и беше обявен за персона на Онграда. Темата на конференцията беше Русия е наш враг. Но с въпросителна. За мен това събитие е много сериозно. В европейска държава някой да, не, да бъде възпрепятстван да отиде на а, а, публично. А, сега а, при, примагаме към избиране на Босмана. Получих а, кандидатурата на госпожа Емили Орели а, по член 219, а, за да може да бъде избрана кандидатката, трябва да има а, а, квалифицирано мно, мнозинство. Това е тайн вод. Ще бъде отразено с синя светлина. По член... Аз би трябвало да сме сигурни, че, са, че присъстват поне половината от депутатите и моля гласувайте за против или въздържали се. Преминаваме към пробно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ето резултата. Добре, това е правно гласуване, господине, както обявих. 690 е, евродепутата присъстват в залата, значи можем да процедираме към избирането на е, омбудсмана. Имаме две машини, които не работят. Може ли да дойде техник и да поправи? Няма проблем. И сега преминаваме към гласуването на Европейския омбудсман. Моля режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 569 за, 70, 66 против, 43 са се въздържали. Госпожа Орейли получи мнозинство и тя е вече избрана за европейски омбудсман. И а, аз я приветствам тук сред нас на трибуната. Честито! И сега преминаваме гласуването по докладите. Започваме с доклада на Лавие, научно проучване на въпроси свързани с, с а, храните, а, поименно гласуване, режим на гласуване, край на гласуването. Приеме се. Браво, господин Лавие. Госпожа Айюсо Става дума за поименно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към предложението на господин Бузек, споразумението за сътрудничество в областта на науката с Украина, с Марокко, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Преминаваме към следващото. Отново препоръка на господин Бусев за подновяване на сътрудничеството в областта на науката и технологията с Украина. Поименно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отново е прието. Преминаваме към препоръката на господин Ланцов за участието на Република Харватия в Европейското економическо пространство, по именно гласуване, режим на гласуване, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклад на госпожа Михайлова. Решим с облагане на найем от Руадомер в най-долечените френски региони. Режим на гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се доклада на господин Виот и мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Тук е необходимо а, квалифицирано мнозинство от 3 5 Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклад на господин Обрих, мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за ФИАТ, отново треп 3 пети, мнозинство е необходимо, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се доклада на госпожа Вана, мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка с UDCEF с фокус. Режим на гласуване. Край на гласуването. И този доклад е прият. Преминаваме към доклада на господин Зани, отново за Европейския фонд, същия Европейски фонд за Air France, режим на електронно гласуване. Край на гласуването. И този доклад е прият. И приключваме с доклада на господин, господин Гуалтиер и назначаване на членове на единия съвет по преструктурирането. Отново, а, отново тайно гласуване, режим на гласуване. край на гласуването и този доклад е прият. Благодаря ви, уважаеми колеги.